Good morning. Добро утро. Аз казвам Машин Чернецки, от Полша съм и съм депутат в Европейския парламент. Уважаеми колеги, дами и господа, добре дошли на втория ден на изключително важната конференция между парламентите за европейската политика в областта на бежен, бежанците и обежищата и във връзка с разширяването. Много се радвам, че всички сте тук сред нас. За мен е привилегия да бъда председател на днешните панели. Знаете, Европейския съюз е изправен пред една криза, която не сме виждали никога преди. И Миграцията е част от дневния ред. Тя се отразява много на Западните Балкани, особено бившата Югославска република Македония и други. И затова трябва да управляваме добре а, потоците. Европейския съюз иска да помогне на страните в Западните Балкани за по-добро управление на границите, ефективно управление на потоците и борба с нелегалната миграция и е, трафика на хора. Турция, от друга страна, има повече от 2 милиона регистрирани бежанци, която което я превръща в най-големия приемник на беженци в света. Европейския съюз трябва да продължи да показва солидарност. Споразумението между Европейския съюз и Турция ще покаже успех, да се надяваме, защото практически спря потока. Турция също приветства развитията в тази посока и се подготвя общия план за действие с Турция, който ще подпомогне процесите. Също така трябва да работим и по контрола на външните граници на Европейския съюз. Трябва да бъдат добре администрирани и защитавани, за да може да направим ясно разграничение между бежанци, които имат право да влезнат и тези, които нямат. Все пак обаче морските граници не са чак толкова лесни за контрол. Ако искате да чуете малко повече по тази тема, днес е, ще имате тази възможност. И накрая искам да добавя едно последно послание. Европейската външна политика, както по отношение на разширяването, така и по отношение на миграцията, трябва да гледат напред в бъдещето, а не да реагират на това, което се случва, особено, що се отнася в, така да се каже, задния двор, именно Западните Балкани. Днес програмата е много интересна. Дискусия по различни въпроси предстои. Темите включват представянето на а, обстоятелствата в, а, на европейските граници а, с а, за разширяване, парламентарния надзор, на оперативния капацитет, ролята на парламентите като изграждащи обществената политика, които включват и гражданското общество, и изпълнителната власт, и накрая начини за укрепване на парламентарното сътрудничество и регионалното сътрудничество на компетентните органи. Темите, които ще обсъдим днес, са теми от а, компетенцията на нашата парламентарна комисия по външните въпроси, т.е. свързани са с, с външната политика. Комисията АФЕТ е съорганизатор на днешното събитие и съм убеден, че знаете, те са основно действащо лице в осъществяването и изграждането на европейската външна политика. АФЕД решава как се използват европейските средства за защитаване и закриване на европейските интереси навън. И също така а, проследява процеса на разширяване. Благодаря на всички за това, че сте днес тук. С радост ще участваме и чакаме с нетърпение дискусиите от втория ден на това събитие. И без да губим повече време, ще представя първи оратор днес. За мен е чест и привилегия да поканя изпълнителния директор на Фронтекс, господин Фабрис Лежери, да му дам думата, за да се изкаже по темите на миграционната криза и а, състоянието на границите на Европа и а, вашите държави. Първо, а, първоначално във Франция, той работи в Вътрешното министерство на Франция и на а, различни нива в, в администрацията, в а, теми, свързани с миграцията и а, законодателството. Може би господин Лежери ще може да ни каже а, доста повече неща в а, своята презентация. Съдалището на Frontex е в моята държава, в Полша, така че стискам палци още повече на тази институция. Господин Лежери, имате думата. Благодаря много, господин председател. Почитаеми депутати, дами и господа, ще започна с някои цифри и факти във връзка с незаконното преминаване на границите на външните граници на Европейския съюз. И също така искам да ви информирам за някои развитие във връзка с сътрудничеството на Frontex, което изграждаме с държавите, които вие днес представлявате тук. И така, на първо място започвам с цялостното положение на външните граници от януари до май тази година. Сме регистрирали около 300 и 30 хиляди преминавания това сме регистрирали на всички външни граници на Европейския съюз. Това е двойно повече за същия период от 2015 година. Но, ето тук нещо важно, през април и отново беше потвърдено това през май тази година, месечното засичане на незаконни преминавания е по-низко, отколкото за същите два месеца през миналата година. Т.е. през пролета на 2016 година можем да говорим за драстично намаляване на не а, регулярните, не, нередните преминавания на границите на Европейския съюз. И сега, когато говорим за този брой, можем да говорим за също така идващи от Либия и Египет. Техния брой е, е доста по-висок, отколкото тези, които идват от Турция, Гърция или България. Например, през май Frontex регистрира около 17 000 мигранти, които идват през централния поток, през Италия от. А, след това а, сме регистрирали само 1500 през Турция и гръцките а, острови. Смятам, че това е много важна промяна, която има значение за днешната дискусия в рамките на конференцията. Ако сравниме данните по-подробно, в момента се цел, целенасочено се приближавам към източно средиземноморския път, маршрут. Както казах, около 1500-1800 са регистрираните през май. През април бяха 4300 е, от Турция към Гърция преминаващи мигранти. В сравнение с миналата година през май месец, Frontex а, е, регистрира 20 000 мигранти, идващи от Турция към гръцките а, е, а, острови. Значи миналата година през май месец 20 000, а тази година през май месец около 1500 пристигащи от Турция на гръцките острови. Значи, около 50-60 души пристигат всеки ден, средно, което прави ситуацията малко по- лесна, не толкова трудна, колкото беше миналата година. Ако сега пък се обърна към западно-балканския път, който е по-тясно свързан с източно Средиземноморския. Там също падат цифрите. Например, в момента между Харватия и Сърбия. Всъщност от Харватия нямаме регистрирани през май а, незаконни преминавания. Може би закъсняваме просто с статистиката, но през март са докладвани 1700 незаконни преминавания от Сърбия. През април още по-малко. И сега на практика този маршрут изчезва. Границата между Сърбия и Унгария обаче е, там се наблюдава е, увеличение. През май има повече от 3200 мигранти, е, идващи от Сърбия към Унгария. И така, ако се опитаме да разберем какво се случва в Западните Балкани като регион и какво се случва между Гърция, Западните Балкани и е, европейските държави членки в Централна Европа. Бих могъл да кажа, че в Турция имаме ясен мониторинг, проследяване по ред причини. Европейско-турското заявление, съобщението на Европейския съвет и лидерите от европейска и турска страна. Това е много важна стъпка в сътрудничеството. Важна стъпка и във връзка с дейността по път патрула, бреговия, бреговата охрана, която е увеличена. Знаем, доколкото ни е известно, има повече и патрулиращи дейности и вътрешно в Турция с цел борба срещу трафика. Има и още един фактор. Контрола, извършван от бившата Югославска република Македония на сухопътната граница между а, тази държава и Гърция. И а, двата фактора, заедно с заявлението Европейския съюз Турция, са важни фактори, които могат да ни обяснят как а, тези и източно-средиземноморски и западно-балкански маршрути се стесняват и почти се затварят, както показват цифрите, които ви изложих. Има още един фактор. И това е пускането на повече а, повече брегова патруна дейност от страна на НАТО. Както виждате, редица фактори, но сега мисля, че можем да кажем, че тези маршрути, този маршрут за момент е под контрол. Все пак обаче трябва да имаме това предвид. Има хиляди мигранти, които са останали в Гърция, в континентална Гърция, може би си спомня, че гръцките власти започнаха да преместват мигрантите, които са в Идомени. И макар гръцките власти да преместиха тези мигранти от Идомени на други места в континентална Гърция, има около 13 000 мигранти, които са а, от гръцката страна на границата и те може да се опитат да преминат тази граница, било то за да навлезнат в бившата Югославска република Македония или пък могат да се опитат да преминат българската граница или пък а, също да се опитат да преминат албанската граница. Все пак обаче всичко това е един ограничен брой мигранти. Парадоксът е, че след като а, вече са под контрол от тези граници, а, установяването на альтернативните маршрути става малко по-трудно. И вероятно мигрантите, които са останали в Гърция, или други, които са в Турция и искат да преминат границите на Европейския съюз, те може да използват альтернативни пътища и това да доведе до фрагментация на различните маршрути или по сухопътните граници, както казах, от Гърция към България, Албания и бивша Югославска република Македония, но също така виждаме това е директно от Гърция към а, Италия по море или директно Турция към Италия по море или и това е, е вече е, доста обект на нашата загриженост, е, тъй като е много рискован маршрут от Египет към Италия. Така че ставаме свидетели на увеличаващ се брой пристигащи от Египет директно в Италия. Всяка година през пролетта има подобни развитие, но разбира се тази година трябва да видим и да наблюдаваме всичко това в контекста на затварянето на източно-средиземноморския маршрут и също така да следим отблизо националността на мигрантите, които използват този альтернативен път, за да разберем дали тук става въпрос за едно преместване от Турция към Египет или това е преместване от а, Либия към Египет. Ще трябва откъсно да следим, но отново основният риск там е броят, а, че броят от а, загинали може да се увеличи. Е, много сериозно организирани са престъпните е, мрежи и изобщо условията на път за мигрантите са много трудни. Сега, ако се опитам да направя една прогноза за предстоящото лято на 2016 година, бих могъл да кажа следното. Както вече споменах, акцентът трябва да бъде отново средиземноморският маршрут. Така че страните тук е, в тази аудитория няма да бъдат толкова засегнати от това развитие, но независимо от това трябва да, да го подчертая. Що се отнася до източно-средиземноморския маршрут, е, Известно ни е, че има множество мигранти от Сирия, Ирак или Афганистан, които чакат в Турция. Известно ни е също така, че ако различните заинтересовани страни, които участват в изпълнението на декларацията Европейски съюз, Турция, не, не предприемат съответни мерки, може да се намали интензитета на, и работата на патрулите, така че да се засилят незаконните преминавания на границата. Това е за незаконните преминавания на границите. Сега нека не забравяме и положението в Гърция в момента. Както вече споменах, има около 30 000 мигранти, които са останали в Гърция. Е, сега след съвместната декларация Е с Турция след, от 20 март насам, искам да кажа, броят на мигрантите към Гърция от Турция нараства по отношение на хората, искащи убежище. Част от съвместната декларация Европейски съюз Турция и споразумението за реадмисия от Гър... на лица от Гърция към Турция. Фронтекс оказва подкрепа на гръцките власти в, при изпълнението на процедурата по реадмисия. От началото на месец април тази година Frontex е оказал подкрепа по операции на реадмисия за под 500 мигранти, хора, които са върнати от гръцките острови в Турция. Съвместно с Гърция организирахме и връщане по воден път с фериботи, но и директно с самолет до Адана в Турция. От гръцките острови до Адана в Турция. И така, предизвикателството сега говоря за предизвикателството пред гръцките власти и пред Гърция, е броят на реадми... случаите на реадмисия остава, бих казал, доста малък, защото има затруднения по при обработването на мобите за убежище в Гърция. Въпреки помощта от Европейския съюз. Работата никак не е малко, специално за миграционните власти в Гърция. Има и редица решения взети от апелативните съдилища и комисии в Гърция. Съгласно тези техните решения, връщането на мигрантите в Турция не може да се осъществи, защото те не смятат, че Турция е сигурна страна. Така или иначе, в момента Frontex връща само мига, помага за връщането само на мигранти, които е, е, които са получили отказ на молбите си за обежище, а не в случаите на нерешени молби. молби. Ние е, трябва да бъдем сигурни, че няма в Гърция процедура за предоставяне на убежище в ход и че лицето може да бъде върнато в Турция. Тогава ние се намесваме и участваме. Предизвикателството по отношение на процедурите за обежище Разбира се, водят след себе си въпросите за настаняването на тези мигранти на центровете по, по гръцките острови. Забелязваме затруднения и е, напрежение между мигрантите и местното население по островите и както и между самите мигранти от различни държави и групи. Това също се явява предизвикателство за ситуацията в Гърция. Искам също така да посоча малко данни относно операциите, извършени от Фронтекс. И така, в Гърция от 1 юни стартирахме морската операция Посейдон така че бързо действащата операция Посейдон бе разширена през а, май и бе проведена извън, последвана от извънредна операция. Сега потребностите в Гърция са по-малки за регистрация, за наблюдение на границите, но Frontex е, е в висока степен на готовност. Имаме около 550 души от граничната охрана на Фронтекс, както и 19 плавателни съда в акваторията на Гърция. Що се отнася до Централно-Средиземноморския маршрут, малко цифри, просто за да покажа, че насочваме усилията си от Гърция към Италия предвид новото развитие там, Централно Средиземноморие. Имаме около 600 служители по граничната охрана на Фронтекс в Италия и 15 плавателни съда, които работят по операцията Тритон. Трябва да кажа обаче, че ежедневно плавателни съдове на Фронтекс следят отблизо либийските брегове, за да предотвратят нежелани действия. Това е по морската морските маршрути, а сега сухопътните граници в заключение. Провеждаме гъвкави операции, както ги наричаме, с цел да помогнем наблюдението на сухопътните граници в България към Сърбия и към Турция. Подобни дейности имаме и в Унгария, Харватия, Гърция с цел да подпомогнем наблюдението на границите, но също и а, проверките на официалните ГКПП. Това е приблизително работа, в кои, дейности, в която участват около 100 души от граничната охрана. С това в заключение, позволете да споделя няколко думи за сътрудничеството между Фронтекс и държавите от Западните Балкани и Турция. Имаме работни споразумения, сключени между Фронтекс и всички държави от Западните Балкани. Босния и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, а не отдавна аз подписах такова споразумение с Косово. също и с бившата Югославска република Македония и с Албания. С Турция имаме меморандум за разбирателство. И с всички тези държави ние разширяваме сътрудничеството си. Като пример ще за Турция ще посоча, че от 1 април имаме офицер за свръзка в Анкара. Той работи в делегацията на Европейския съюз и подпомага различните правоохранителни агенции в Турция, но неговите задачи включват и посещения на място в съответствие с турските власти. Така можем да повишим своето участие в анализа на риска и да добием пряка информация. Поддържаме тясно сътрудничество с новата генерална дирекция за управление на миграцията към Турското вътрешно министерство, неодавна създадено звено. Генералният директор посети Фронтекс през март. Аз посетих генералния директор в Анкара. Планираме през юли ново посещение. Тоест Фронтекс и турските официални органи разширяват своя диалог и засилват сътрудничеството си. За други държави, особено от Западните Балкани, Искам да подчертая, че, например, с Албания и Сърбия неодавна организирахме обучение по въпросите на връщането, така че двете държави могат да започнат да изграждат национален капацитет в съответствие с европейските стандарти, така че да могат да организират съвместно, е, съвместни операции за връщане в трети страни. В заключение бих искал да кажа, че Фронтекс е основен участник е, в е, програмата ИПАТУ предприсъединителна програма. Ние приехме делегация от Европейската комисия и ние отговаряме за управлението на 5 милиона и половина евро на разположение до 18 та година за управление на границата, изграждане капацитет и политиката на връщане в последно време, когато е, подготвяхме проекта, се наложи да се съобразим с актуалното развитие, така че сега вниманието ти е, ни е насочено повече към капацитета в страните от Западните Балкани да регистрират убежища, мигрантите и да изградим техния капацитет да се справят с големи потоци мигранти от други области, защото миналата година разбрахме, че Западните Балкани вече не са страни на происход, а страни на преминаване, транзитни страни, което поставя нещата в съвършенно нова светлина това ам, дава право и възможност страните, кандидатстващи за членство, да се подготвят своевременно за капацитета си. Благодаря за вниманието, с което ме изслушахте. На разположение съм с въпроси. А, благодаря е, много за тази интересна и изчерпателна презентация, господин Лежери. Е, е, сега, разбира се, имаме време за въпроси и отговори, за коментари, така че откривам дискусията за с надеждата да проведем широк дебат. Приканвам всички ви да поставяте своите въпроси и разбира се да направите коментари. Заповядайте, господине. Към господин Ледгери имам въпрос. Защо смятате, че западно-средиземноморския маршрут вече отпаднал или затворен. Какво ви кара да мислите така? 2005, 2006, 2007 година беше широко използван, но сега в сравнение с Централно-Източно-Средиземноморския маршрут, очевидно потоците отслабват. Какво ви кара да мислите това? Председателят, заповядайте, имате думата за отговор. Отговор да, наистина е така. Така наречения западно-средиземноморски маршрут включва е, около 2% от незаконно преминаващите европейските граници. Както сам казахте, преди 10-15 години там положението беше кризисно. Мисля, че причината за това, тази стабилизация на положението е свързана с е, различни фактори. Единият фактор е доброто взаимодействие между Испания от една страна и трети страни, като Марокко, но не само Марокко, западно, редица западноафрикански страни е, има предвидени стимули, които включват и финансови аспекти за тези страни. Така че потенциалните мигранти да останат в страните си на происход. Говоря за западноафриканските страни. Друг фактор е, че този маршрут е изключително рискован – от западноафриканските държави през Атлантическия океан до Канарските острови. Пътя е дълъг, опасен и предвид положението в Либия, разбира се, част от незакон, потоците незаконни мигранти в момента тръгват от, към Либия от западноафриканските държави с надеждата, че там ще има възможност да преминат от Либия в Италия. А, така че обясненията са две в отговор на вашия въпрос. Първо, добро взаимодействие а, Испания, западноафриканските държави, опасностите по този маршрут, но също така и факта, че централно-средиземноморния маршрут е, сякаш е по-привлекателен, включително и за каналджийските организации. Но е, това и означава, че маршрута не е толкова скъп за транспортиране между западно е, африканските държави и Нигер, да речем. Така че това е и включително и ролята на криминалните организации, престъпните мрежи. Благодаря. ediyorum. Аз съм депутат от партията на социал-демократите ЦРП. Ставаше дума за съдии в Гърция, които са казали, че Турция не е сигурна държава. в кои сфери съществува несигурност, не стана ясно. В Турция действителност има проблем с тероризма и се води много активна борба срещу него. Обаче аз всъщност не знам за какъв проблем, свързан с сигурността, тук е, става дума. Става дума за транзитни държави. Аз мисля, че става дума за това, че Може би тук съществуват други причини. Вие говорихте за съвместна декларация. Аз бих искал да зная дали междувременно има някакви конкретни резултати и какви са основанията за тези оценки. Господин Легери. Well, uh... Може би още няколко а, въпроса и след това да чуем отговора. Заповядайте. Един въпрос към господин Леджери. Благодаря ви много за изключително интересното представяне. Работата на Frontex е много важна. Следният е моят въпрос. Наистина смятам, че трябва да подпомогнем беженците, но от друга страна трябва да намалим масивния поток от економически мигранти. Трябва също така да подпомогнем а, спасяването в а, водите. А, трябва да има кораби, които се грижат за това да умират по-малко хора. Но ми се струва, че Фронтекс като че ли способства за по-голям приток на економически мигранти, като спасява хора в водите на Средиземноморието, но вместо да ги върне обратно в Египет и Либия, ги а, води в Италия. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekili, Уважаеми господин председател, уважаеми депутати, казвам се Анялская, депутат на в турския парламент от Афил Райсъл беше казано, че около 2 милиона бежанци се намират в Турция, но в действителност те са около 3 милиона. 2,7 милиона сирийци и няколко стотин хиляди иракчани, афганистанци и други националности, така че около 3 милиона. Виждате, че това е много голям брой като бежанци. В вашето изказване имаше доста обективни констатации. Благодаря за това, че оценявате приноса на Турция след споразумението за връщане. Беше казано, че миграцията към Европа силно е намаляла. Това означава много голямо усилие за Турция и нашата страна е изразходвала за тази цел около 10 милиарда евро и разходите продължават. Е, Много голяма подкрепа ни беше оказана, е, обаче смятаме, че е необходима още по-голяма материална подкрепа, финансова подкрепа. продължава да се изказва критика към Турция. Мисля, че това нищо не променя във факта, че е необходимо по-голямо съдействие, защото последните цифрови данни, които вие самите цитирахте, показват, че броят на бежанците в Европа е намалял силно. Аз мисля, че не може това да се отдели от е, войната и мисля, че срещу нея трябва да се борим всички. Председателят благодари на турски язик и продължава на английски. Да, за бъдеще ще говоря за 2,7 милиона. Заповядайте, господин Лежери. Благодаря много, господин председател. Що се отнася до осъществяването на заявлението за сътрудничество между Турция и Европейския съюз по отношение на фактите, цифрите, които имаме там. Може би два вида трябва да разгледаме. Броят мигранти, които не са си тръгнали от Турция, в момента има повече патрулна дейност в турските води, но също и повече правоохранителна дейност в самата Турция, така че можем да сравним потока, който имахме в предишния месец и това, което е сега, а именно практически близо до 0. 50 души на ден, ако сравните с а, това, което беше преди, понякога 2000, 5000, 8000 на ден, миналото лято, виждате, че на практика а, се движим бързо към нулата. Това е едната страна на осъществяването на европейско-турската сделка, заявление и един начин да измерим дейностите на, европей... на турските власти да управляват своята източна външна граница, но също така и да не се рискува живота на мигрантите. Друга една цифра, която можем да разгледаме е броят мигранти – които Европейския съюз и Гърция могат да върнат обратно към Турция. Тук, както очертах, тясното място за обработка на молбите в Гърция съществува и по тази причина само по-малко от 500 мигранти сме върнали обратно в Турция което означава, че а, това също забавя осъществяването на една друга част от европейско-турското заявление, а именно принципа едно към едно. Един сирийски бежанец може да бъде преместен от Турция в Европейския съюз всеки път, когато мигрант от Гърция бъде върнат в Турция. Но има и качествено увеличение, което не се отразява в тези цифри, а именно обмена на информация, което също ще има много положително въздействие в борбата срещу престъпните мрежи и борбата а, срещу каквато и да била заплаха за сигурността. Що се отнася до въпроса свързан с въздействието на патрулните дейности на Frontex в Централното Средиземноморие. Този въпрос а, е обсъждан неведнъж и в Италия, когато трябваше да се осъществи операцията Маре Ностром. Европейския съюз и Фронтекс успяват до момента да оцелят равновесието между три ем, различни задължения. От, на първо място не можем да оставим хората да умират в морето. Това е хуманитарно задължение, но също и в съответствие с международното законодателство, морското право, а именно, щом има хора в опасност в водите, трябва да ги а, намерим и спасим. От друга страна, трябва да е ясно, че а, не искаме да способстваме за престъпни дейности. Това не е ново. Това вече е не веднъж е казвано от Европейския съюз. И като изпълнителен директор на Frontex и имах възможност и минали месец да го припомня, че не трябва да способстваме за увеличаване на престъпната дейност. Трябва да не позволяваме на престъпните организации да организират своя бизнес модел, отчитайки, че мигрантите лесно ще бъдат спасени и транспортирани в Италия. И така наистина има задължение в стълкновение тук, но смятам, че трябва да продължим по този начин. Защо не можем да ги върнем в Ливия? За момента това би било в противовес на принципа за невръщане, както винаги, е, както вероятно сте прочели предложението на Европейската комисия, така наречения компакт, цялостното сътрудничество с трети страни с цел обхващане на въпроси, свързани с економическото развитие и развитието на върховенството на закона на държавите по происход и транзитните а, държави. Но така или иначе не сме стигнали до там. Ситуацията в Либия не позволява да се разгледа в момента подобен вид сътрудничество, каквото, да речем, съществува между Испания и Марокко. Много далече сме от такъв момент. Благодаря ви много, господин Жери, за този въпрос, че отговорихте на този въпрос и на другите въпроси. Благодарим ви още веднъж за изключително интересната ви презентация. И сега искам да поканя госпожа Мари Кристин Вержия депутат в Европейския парламент, която също е и докладчик по темата за миграцията и човешките права в подкомитета по човешки права. Между другото, тя е една от най-активните е, депутатки в е, тази тема и много влиятелна също така. Госпожа Вържия, много се радваме, че сте сред нас. Имате думата. Благодаря, господин председател. Аз не знам дали наистина съм толкова влиятелна, но това, в което съм сигурна е, че проявяваме интерес от доста дълго време към тези теми. Аз едновременно съм член на подкомисията по правата на човека към Европейския парламент, също така и в комисията по външни работи, а също така и в комисията Либе, което означава, че моят опит в Европейския парламент е да работя както по външните, така и по вътрешните политики на Европейския съюз, за да мога да а, Участвам в разработката на един холистичен подход, както наричаме този подход тук е, в е, парламента. Е, има Международен ден на е, бежанците и е, по тази, по тази повод беше публикуван нов доклад. Европейския съюз е конфронтиран с безпредседентна мигрантска криза и тук можете да видите цифрите като подкрепа. Днес има повече от 65 милиона лица, които са в които са бежанци и които също така са разселени лица. 85% от тези хора идват от развиващите се страни Европейския съюз. Европейския континент като цяло не е на висотата на тази световна криза, която всъщност засяга цялата планета. Защо Европейския съюз, Европейския континент не е на нужната висота? Защото вместо да се опита да отговори на тази криза, е, той взема една позиция да затваря все повече и повече своите граници, което пък е, всъщност нарушава международното право и международните консенции, както непрекъснато повтарят е, ООН, е, Века Бон и съответния комисар от ООН. Аз мисля, че има много хора, които са засегнати от европейската политика на съседство и ангажирани в процеса на присъединяване към Европейския съюз. Е, е, съгласно тези критерии, съгласно задълженията, които Европейския съюз изисква в тази връзка, е, трябва да се спазват международните конвенции, подписване на подобни конвенции тук най-вече има предвид Женевската конвенция, също така Международната конвенция по правата на детето, Международната конвенция по правата на жените. Между другото, някои от тези международни актове цитирах. Аз не искам да отричам усилията, които полага Frontex, е, въпреки че много хора критикуват Frontex. Аз е, не съм част от е, тези хора. Аз смятам, че основният проблем, който имаме е липса на европейска визия по този въпрос. Всяка държава членка вижда мигрантската политика през фокуса на своята собствена визия. Обаче в европейската реалност всяка страна зависи от друга. Нещата са много различни. Хората, които идват могат да бъдат много различни. Историята на едните и на другите може да бъде много различна. Аз съм французойка, така че ще ви дам примери от моята страна. Франция е страната, която има мигрантска история, може би най-старата на европейския континент. Защо? Защото е, е, има повече от 50 милиона европейци, които са емигрирали между двете войни и мисля, че това трябва да си припомним като история. Франция има специална история, защото е първата страна от Европейския съюз, е, в която е, миграцията се увеличава, което означава, че мигрантската е, популация е по-голяма от тази, която напуска страната. Е, съседните страни Италия, Германия, Белгия, но също така Полша, но също така е, Испания и Португалия. Е, всъщност хора от тези страни са идвали във Франция, така че моята страна е изключително белязана от тази история. Първото първата чужестранна общност във Франция е португалската общност, е, много преди другите. И всяка страна е белязана от това. Е, Великобритания има своята история с Commonwealth. Е, сега, когато се води и дебата за Брексит и борбата срещу миграцията, всъщност е, контролира се е, всъщност е, гражданите от източна Европа, а не тези, които идват от Камантуал. Всяка страна има своята история, своята отговорност в Европейския съюз, когато изграждаме обща история. И всъщност ние трябва да дадем най-доброто от нас в този случай. Ние обаче правим точно обратното. Ние държавите членки, защото отговорността, както вие много добре е, казахте преди малко, когато ставаше дума за ЕС Турция, е, е отговорност на съвета на държавите членки. Ние е, можем да кажем, че ако има истинско международно споразумение, Европейския парламент ще бъде сезиран, и, но в случая не е така. Това ми е, дава възможност да направя един друг паралел. Е, вие сте граждани на много страни, които искат е, е споразумения за е, освобождаване от е, визи. И аз искам да припомня, че а, е, това беше обсъждано и в моята група в Европейския парламент. Това е кохерентно искането, което отправихме към а, е, всъщност исканията за присъединяване към Европейския съюз и освобождаване от визови режим трябва да бъдат респектирани и да се прилагат еднакви критерии. И какво обаче се получи с освобождаване от визов режим? Ние имаме отговори, които са чисто политически. Някои казват да, други казват не и ние всъщност не разбираме техните мотиви. Така че, според мен, трябва да постигнем повече напредък в тази сфера. Друг елемент, е, ние се, мога да кажа, че се лъжим, че когато, когато се опитваме да направим разлика между добри бежанци и други мигранти. Не всички са економически мигранти, разбира се. Е, е, може да се говори по това, но е, този подбор, е, който правим, например споразумението с Турция, неговата цел е да се разделят добрите бежанци, които идват от Сирия, Ирак и Афганистан, защото и те са 65% в Европейския съюз, а останалите е, и, и другите са останалите. Аз мисля, че това не е добър начин за спазване на международното право и нещо, което е, ме очудва, мисля, че вие го казахте, че е, сред бежанците на световно равнище има хора, които минават пред Средиземно море. Броят на жените и децата е голям а, и от тези 65 милиона бежанци в света, половината са жени и деца. А, една трета кои, от а, тези, които минават границите, са жени или а, деца. А, преди а, няколко години а, 60% бяха мъжете, а сега има 60% жени и деца и то все по-често непридружавани деца или малки деца. Бях в Италия преди няколко седмици и в един бежански център и той ми каза, че е всъщност е, стреснат от това, че идват много непредружавани деца. И е, тези деца сами са преминали Средиземно море. Аз мисля, че ние ще трябва да помислим по друг начин по този въпрос. В Европейския парламент е, ние сме много скептични. Е, по отношение на Compact Relation, ние бихме искали да се направи точна оценка на споразумението с Турция преди да направим крачка напред и е, още повече, че страните по происход са конфронтирани с същата ужасна ситуация, що се отнесе до миграцията. И след това вие казахте, е, по същия повод, че ние имаме хуманитарни задължения когато става дума за спасяване в морето. Аз констатирам, че Европейския съюз е поставил 5 милиона на а, е, масата, за да тези цели, а, е, знаете, Маре Ностром, Маре Ностром, той а, е, включваше а, 95 милиона това само за Италия. Аз мисля, че става дума за различна отговорност. Една трета от спасяванията в морето се правят от кораби от търговската плота, а не от корабите на бреговата охрана, без да говорим за неправителствените организации и е, те също е, извършват различни операции за спасяване на хиляди хора. Аз е, констатирам е, също, че е, броят е, на е, катастрофите не спира да се увеличава в Средиземно море. Имаме е, повече от 30 хиляди жертви е, от няколко години. Над е, 3 хиляди жертви имаме тази година в е, Средиземно море. Не искам да говоря за жените и децата тук. 3000 повече от 3000 имаме днес и смятам, че това е наистина рекорд. Извинете, че използвам тази дума, когато става дума за подобна тема. В края на годината, може би, ще се увеличи този брой и, както вие казахте, тези хора тръгват по все по-опасни маршрути. Аз, например, се бесявам от факта, че е, тези хора тръгват все повече от Египет. Е, всъщност става дума за пътуване от 13 дни. 13 дни за прекосяване на Средиземно море, все повече от Либия които тръгват са а, е, жертва на трафик, защото там държавата не функционира. Колкото повече затваряме а, границите, толкова повече подхранваме трафика а, и трафикантите винаги намират е, други маршрути, каквото и да се прави, и е, е, поемат все па, излагат на все по-голям риск тази популация. И наистина това е недостойно за Европейския съюз. И с това искам да приключа. Вие казахте, господин председател, аз съм съгласна. Европейския съюз трябва да гледа напред. Трябва да видим каква е нашата демографска ситуация. От демографска гледна точка Европейския съюз има нужда от мигранти мнозинството от тези страни днес не виждат демократи, демографски ръст без мигранти. Германия, например, госпожа Маркел посочи това, Германия се намира в ситуация на наистина в много тежка демографска ситуация, също економическа ситуация, пирамидата наистина се обръща и там демографските проблеми са големи. Но това само обяснява част от проблемите на Германия. Аз мисля, че госпожа е, Меркел, като е, германка от бившата ГДР, дъщеря на пастор, е, тя създаде наистина един нов морал. И защо Германия реагира така? Защото тя е била конфронтирана в миналото си с много големи проблеми с прием на бежанците, например, Втората световна война, забравя се, че 12 е, милиона германци са дошли в Германия след Втората световна война като бежанци и това наистина е белязало историята на Германия. Аз искам да посоча, че всяка страна реагира с, на фона на своята собствена история. Аз е, Например, с очудване следя декларациите на страните, които са съседни на Турция, които са били в под османско владичество. Виждате, че Историята е различна. Отоманската империя не по еднакъв начин е присъствала в тези страни. Всичко това слага отпечатък върху менталитета и аз мисля, че отговорността на политиците е да намерят друг дискурс, да не подхранват страха, да водят отговорен дискурс по отношение на економическите и демографски проблеми и мисля, че Европейския съюз има нужда от мигранти, това обаче не означава, че трябва да отворим широко границите. Трябва да водим една отговорна политика и трябва да предвидим законни пътища за миграция, както всъщност желая мнозинството тук в Европейския парламент. Ние не трябва да правим разлика между бежанци и економически мигранти. Това не е реалистично предвид бъдещето на Европейския съюз. Е, Европейския съюз е, застарява в сравнение с други части на света и нашата отговорност е да имаме отворен поглед към света, а не да се е, концентрираме върху нас самите. Ние имаме една прекрасна история. Аз много обичам историята на Европейския съюз. Аз виждам лошите страни, но виждам и добрите страни в тази история и можем да използваме това, за да можем да имаме една дискусия, която да отговаря на европейските ценности. Благодаря. Значи, Благодаря много, госпожо, госпожо Бержия. А сега а, давам думата за въпроси и изказвания. Заповядайте. Благодаря. Аз съм от парламента на Черна гора и членувам в Комисията по човешки права и свободи. Искам накратко да коментирам дискусията и казаното до тук мисля, че това, което чухме до сега, бе най-доброто от тези дни. Благодаря ви. Ние в Черна гора гледаме на Европа като една Европа на ценностите. Опитваме се да претворим нашата, нашите балкански ценности, така че да бъдем по-отговорни, по-солидарни, да подобрим човешките права и мобилността, нещо, което нямаме до сега. Но вашата, вашето изказване бе просто невероятно, много обективно, прекрасно наистина трябва да кажа, че за щастие ние нямаме такъв голям проблем с миграцията в Черна гора не с мигрантите ни е проблема, но първо нека да кажа, че проблемът няма само социални и економически измерения. Това е типичен политически проблем на Европейския съюз. Така че трябва ясно да заявим какви са каузите и какви са последствията. Каузите са че проблемите в Близкия изток са започнали не преди няколко години, много, много по-давна. Войната в Ирак през 2003 година, Афганистан 2001 година, а, Сирия преди 3 години. Това са все проблеми, които, поне според мен, се дължат на външната политика на Европейския съюз е по-скоро отбранителна. Бъдете по-активни, опитайте се да помагате на регионите, на кои, които сега се сблъскват с толкова а, проблеми и в Северна Африка, помогнете им да се променят вътрешно по някакъв начин. Ако Европейския съюз продължава да чака проблемите да почукат на, на вратата ни, на, наши, на вашите граници, не смятам, че това е правилното и, и решение, нито че е раз, интелигентната политика. Мисля, че това, което става в някои европейски страни, затварящи затваряне на граници и така нататък, не е съв, съвместимо с европейските ценности и с европейския идеал. Просто искам в заключение на моя коментар да изразя подкрепа на казаното от вас. Искрено се надявам, че с други членове на Европейския парламент ще намерим още общи идеи, за да очертаем проблемите и да наложим истински европейски ценности, не само на думи, в декларации и в конвенции, но и в, по обективен и реалистичен начин. Благодаря, казва председателят. Е, господин Лежери, ще направите ли коментар? Благодаря господин председателю. Просто искам да актуализирам информацията за бюджета на Фронтекс за морските операции. Е, след трагедията от април миналата година, с около 800 жертви в Централното Средиземноморие, само в един конкретен случай. След това Европейския съюз реши да утрои бюджета на Фронтекс за морски операции. Така че 2015 година нашия бюджет за морски операции операции вече 67 е милиона евро годишно, а тази година 102 милиона евро са отделени за морски операции, което е пари, които се използват за спасителни акции. През, от януари тази година има около 50 000 мигранти издирани и спасени от Фронтекс. От тях 45 е, хиляди в Егейско море и е, останалите приблизително в Централното Средиземноморие. Това е, е актуалната информация, която исках да ви дам във връзка с бюджета на Фронтекс. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Бяха обсъдени тук от е, госпожа Берлия е, възможни решения. Сметам, че много от нещата, които бяха казани, са правилни. Ставаше дума най-вече за безнадежността на ситуацията. Разбира се, можем да оставим нещата до тук, обаче вместо да се стремим към утопично решение, смятам, че би било по-смислено участващите страни да се сближат помежду си, вместо да се опитваме да търсим някакво общо решение, смятам, че е добре да се върви с малки стъпки и да се е, преодоляват е, предизвикателствата едно по едно. А на 18 март 2016 година за последно имаше среща на върха Европейски съюз Турция. Беше посочено, че парламентът не е в тази среща, обаче всички международни споразумения, декларации и така нататък, които е, е подписала Република Турция, са били подложени на гласуване. Всеки ден ние сме изпълнени с надежда, че програмата за презаселване ще започне да действа, че Европа Европа ще започне да приема бежанци, т.е. бежанци ще бъдат изпратени в Европа и е, ние бихме искали тази процедура наистина да започне да действа. Междувременно е необходимо сътрудничество, за да се гарантира е, сигурен живот на бежанците в пограничните райони. Това също е част от споразумението. И ние работим по това също така ставаше дума за либерализация на визовия режим. За тази цел ни е необходима методология. Тук също са необходими общи критерии и общи методи. По това също сме съгласни. И Мога да посоча, че Европейския съюз също трябва да поеме своята отговорност, такава каквато беше обещана от него. Благодаря. Uh, Благодаря. Нашия гост от е, гръцкия парламент иска думата сега. Благодаря. Благодаря. Аз е, съм представител на Гръцкия парламент. Искам да поздравя госпожа Вержия за нейното изказване. Изказването беше наистина чудесно и е, също така и мога да изразя съгласие с много от нещата казани вчера по тази тема. Наистина ние сме изправени пред голяма въпросителна, искаме открити или затворени граници и в каква степен контролираме тези граници. И всъщност това, което искам да посоча е следното. В Гърция 462 бежанци са върнати в Турция. Те не са подали молба за убежище при нас. Тези хора искаха да се върнат обратно в Турция. Всъщност е, броят им е много малък и вие съвсем правилно посочихте, господин Леджери, казахте, защо всъщност този брой е толкова малък, защо толкова малко хора искат да бъдат върнати в Турция. Тук обаче трябва да проверим някои други неща. Европейския съюз обеща е, че ще приема 6000 бежанци месечно, а през изминалия месец бяха приети само 780. Ако правилно се изпълнят, това са неща, които трябва да бъдат контролирани и ние в крайна сметка трябва да решим този проблем с допълнителните бежанци, които сега пребивават в Гърция. И може би тук ще трябва да се сключат нови споразумения можем да си представим бежанците директно да а, е, тръгват от Гърция, например събиране на семейства, непридружавани деца. А, е, тук вече ще трябва да видим каква закрила да им предложим а, е, от а, е, трафик на хора. Аз мисля, че това, което посочи госпожа Вържия е правилно. Ние трябва да проучим доколко а, е, се интересуваме от а, е, човешки проблеми. И е, докато войната продължава, да, би било добре Европа да се погрижи е, войната да приключи в тези страни, економическите условия да се подобрят. Никой не иска да напуска своята страна и е, да има проблеми другаде. От Гърция също отпътуваха бежанци. Те всъщност никак не са малко на брой, може би два пъти повече от гърците, които са напуснали Гърция. Сега от Гърция, например, много учени напускат страната. Имаме износ на учения, пък при нас идват много бежанци. Виждате, че става дума за обмен на населението, подмяна, което е много важна тема. Особено важно е да се вземе предвид какво можем да направим, без да се затворят границите без да имаме правила, мисля, че няма да избегнем смъртните случаи в морето. Правилно посочихте, че ако се затвори маршрута през Егейско море, т.е. границата между Скопия и Гърция, тогава трафикантите ще тръгнат по много по-рискови маршрути. И това а, са маршрути, които са наистина много по-трудни и на които хората ще бъдат изложени. А, може би трябва да се а, направят изводи от вчерашната дискусия. Би било чудесно. Благодаря. Благодаря, госпожо Вангелия Каракоста. Още един, предлагам да е последен въпрос от Босна и Херцеговина, госпожа Катерилович. Благодаря, господин председателю. Съжалявам, е, че е, госпожа е, Авержад напусна залата и заседанието. Исках да я поздравя, защото тя доказа, че ние споделяме общи ценности, говорейки за защита на човешките права и интереса на хората. Всеки човек е индивидуален. Застрашени са живот, застрашен живота на хиляди невинни жени и деца, които пропът, са пропътували ам, Средиземноморието. Затова е изненадващо, че има държави, които затварят границите си пред бежанците. Всяко човешко същество има права. Е, визирам декларацията за правата на човека човека. Е, и е, е, днес чухме гласовете на държави като Гърция, Сърбия, Турция, които наистина много помогнаха на чужденците, на беженците. За мен е непонятно, че има държави, които смятат, че няма да приемат а, а, бежанци на религиозен принцип. А, аз съм от Босна и Херцеговина. А, там войната спря преди, свърши преди 20 години, но 25, преди 25 години ние страдахме и не сме забравили това страдание. Това, което много много ме тревожи е, е трафикът на хора се превръща в по-сериозен проблем, отколкото в миналото. Като говорим за усилията полагани от Frontex, аз искам да поздравя и вас като ръководител на толкова важна институция. Отбелязан е, наистина сери... Отбелязан е наистина сериозен напредък в трансграничното европейско сътрудничеството, особено със страните от Западните Балкани. Като член на групата за приятелство от Босна и Херцеговина ви поздравявам и ви приканвам да продължите по този път. Председателят, благодаря за добрите думи. Сега, колеги, нека да пристъпим към е, следващата тема. Е, за, е, искам да поканя моя колега, господин Малон, Малонис Кефалоянис, член на Европейския парламент от Гърция и председател на групата за приятелство Европ, Европейски съюз Търция както и член на Комисията по външни работи. И така, Манолис Кефалоянис имата думата. Благодаря, господин председателю. Аз също искам да ви кажа добре дошли в Европейския парламент. Е, добре дошли на нашата интерпарламентарна конференция по въпросите за беженците. Чух много, много добри изказвания и това ми дава ем, положителна нагласа, защото проблемът е труден. Какво представлява Европейския съюз? Една организация, която 70 години наред съществува в мир и демокрация. За нашата страна от 40 години, а на страните от Балканския регион от също това са две много важни достояния, а това ни изправя пред сериозни предизвикателства. Европа все е вървяла така. Две крачки напред, една назад, но все пак движението е напред. Сега сме изправени отново в една ситуация пред на криза. Економическа криза и тук Европа направи крачка назад в областта на економическата интеграция и освен това бежанците дали какво ще стане от тук на след ще се разбере в тази седмица. Но а, какво виждаме днес? 70 години наред са направени важни стъпки. Обща селско-стопанска политика, обща валута, макар че общ пазар от 90-та година, економически и паричен съюз, макар че не всичко върви гладко. Но ние не постигнахме истински економически и паричен съюз. За парите да, но не економически. Оказва се, че не разполагаме със средства да се преборим с кризата. И Европа, особено на юг, преживяхме кризата много сериозно. Погледнете САЩ, кризата тръгна оттам, но ние не разполагаме с нужните инструменти там е, в е, Съединените щати, е, които ни изпратиха кризата, се, опра... се справиха, а ние не разполагаме с политически инструменти. След Втората световна война започнахме да действаме заедно. Имаме общност на отбранителна, но е, Западноевропейския, Западноевропейския съюз беше една организация, през която се мина. А какво имаме днес? Един бюджет, от който отделяме 100 милиона за Фронтекс, да го съпоставим тази сума с гръцките, гръцкия национален дълг, който е 23 милиона Значи не разполагаме с нужните средства. И още един враг има Европа. Много приказки, малко действия. Европа не бе в добра позиция без кризата с бежанците а, ни затрудни много. В Ливан има над 1 милион бежанци при 25 милиона население. А Европа, нека да си помислим а, как се справяме, да съпоставим положението с, с ситуацията в Ливан, например, и да се замислим. Освен това, е, има държава приела а, близо 2 милиона беженци, милиони 800 хиляди в Йордания или Турция. Турция е приела 3 милиона беженци е, е, които мнозина от които не са дори регистрирани, а Европа, общността на ценности, е, на принципи, на е, общи действия, не успя да се справи с един милион. Затова не само дискусия, не само констатации, нуждаем се от истински, е, истинско е, ръководство на Европа Нека да се вгледаме в идеите на визионерите за Европа трябва да се да имаме идеи, трябва да общуваме с хората. В Европа се надига един опасен враг популизмът отляво и отдясно. дясно и се създават партии на тази база. Марин Лепен, Найджел Фарач, с италианските партии в Испания Подемос, а популизмът на Ципрас е факт в Гърция. Спомнете си 2015 година. Не се ли преборим с популизма, Европа ще отслабне. Ни няма да отбележим напредък. За това трябва да предприемем бързи действия. Трябва да спечелим тази битка както на национално, така и на европейско равнище. И така. Имаме сключени споразумения. Тези споразумения трябва да бъдат осъществени, трябва да бъдат претворени в живот. А, границите на Европейския съюз минават през Идомени, през Гърция. Това е срам. Срам за европейските ценности. Не успяхме да избегнем това. За щастие въпросът се реши. Пренесохме границата в Скопие. Те искат да се присъединят към Европейския съюз, но много често нарушават споразуменията за присъединяване т.е. отчаяните хора ще намерят пътя към Европа през Малта, през Италия, ще поемат други рискове. Но нека не забравяме, че всички тези милиони отчаяни хора ще намерят път към Европа. Сирия, Либия, Ирак са съсипани страни Хората търсят спасение. Нуждаем се от единна политика. Нуждаем се не от бюрокрация, а от средства за решение когато беше срещата в Малта, ние говорихме и за това. Не на границите трябва да решаваме проблемите, трябва да създадем центрове на развитие. И тук имаме наистина много положителен опит. Например, съществуват споразумения с бивши колонии. Разполагаме с инструменти, например, селско-стопанската политика. Тя беше субвенционираща политика, която да ни даде възможност да се преборим с затрудненията. Трябва да отворим очи, Ня, не бива да губим време. Има политическо време, но има и историческо време. Нас ще, за нашите действия ще съди историята. На политическо ниво, на европейско ниво, трябва съответно да а, помислим как да разрешим нещата да помислим за вишеградските страни. Те сами са живели в условия на тоталитаризъм, а днес заемат такива позиции. Дори националните парламенти там се издигат стени. Мисля за Австрия, с, където има 180 хиляди бежанци мисля за Швеция, но ние се нуждаем от европейска политика. Няма Европа ала карт и всички ние трябва да се борим заедно. Неодавна гледах статистики по въпроса съгласни ли сте от европейското решение на бежанския проблем. 49% в Гърция казват не. 80% от гърците бяха проевропейски настроени. В Швеция най-отвореното общество, съгласно с съгласие с европейската политика 10%, Италия 17%, в Нидерландия и Германия 26% и над 60% против. А в друга либерална държава има много сериозна а, негативна тенденция. Така че на европейско ниво комисията, съветът, парламента трябва да се борим. Не успеем ли ще ни застигне глобализацията, а тук Европа има опасност да преживее истинско изчезване. Благодаря, господин Кефалоянис, казва председателят. Благодаря. Сега давам думата за изказвания. Може би да проведем и кратък дебат. Ако имате въпроси или коментари, давам думата на аудиенцията. Заповядайте. Okay. Заповядайте, имате думата. Благодаря ви много. Аз съм от Косово турски депутат. Вчера беше описана ситуацията в Косово и смятам, че нашето участие тук днес и вчера и възможността да обсъждаме обстоятелствата в Косово е много важна възможност. И така, вчера беше Международният ден на миграцията и днес вече е втори ден от нашата конференция, но ми се струва, че много важни въпроси пропускаме. От 70 години има демокрация в Европейския съюз, институции от а, а, демократичен характер, с демократично естество, но това не е достатъчно да се справим с проблемите свързани с миграцията. Говорим за 70 години, а, редица поколения, но в последното поколение Европейското Европейския съюз просто претърпява провал в справенето с миграционната криза. политически ли е, ценностен ли е проблема или е финансов? Защо е невъзможно да се действа както трябва? Промяната на законодателството води до а, много а, преразглеждане и на ниво държави и редица у усилия в Балканския регион, за да се справим с ситуацията, но като че ли Европейския съюз не успява да е, отговори, да способства за разрешаването на тези проблеми. Къде е проблема? В Европейския съюз ли е? В нас ли е? Това са въпроси, които трябва да повдигнем и нека да разгледаме и обстоятелствата в Турция. Турция е в а, а, изключително трудни обстоятелства по отношение на миграцията. От друга страна, държави пък затварят граници, връщат хора. Договор за връщане, редмисия. Смятате ли, че Турция трябва да се занимава с това сама? не би ли трябвало тази процедура да има някакво бъдеще, някакво улесняване за Турция, за да може да се справи с а, товара, който пада върху нея? Благодаря ви много. А, наистина а, добър въпрос и коментар. А, някой друг? Ако няма, бих предложил да направим а, кафе пауза. И така ще имаме възможност и неформално да обменим мнение и да обсъдим. Благодаря. Dziękuję.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

Okay. Uh, Колеги, госпожи и господа, след кратката почивка, моля за тишина в залата, имаме удоволствието да чуем господин Ангел Джамбаски, член на групата за Комисията за външна политика и заместник председател на делегацията за контакти Европейския съюз и съвместния парламентарен комитет Европейския съюз, бившата Югославска република Македония. Ще чуем от него изложение на тема парламента и публичната му политика, форми на сближаване на изпълнителната власт и гражданското общество. Господин Чамбаски е сред най-активните евродепутати. Нееднократно е правил изказвания по този въпрос в Европейския парламент парламент, така че му давам думата. Благодаря, господин председателю. Use... До уважаеми колеги ще говоря народния си български език. Балканските парламенти, уважаеми колеги, членове на Европейския парламент, подготвеното от мен представяне на тема парламентите като форуми за разработване на обществени политики, обединяващи изпълнителната власт и гражданското общество – Предишното представяне, направено от колегата Кефалагонис, беше посветено на парламентарния контрол и се отнасяше до два принципа, залегнали в основата на всяка една демократична система – прозрачност и отчетност, за чето гарантиране основна роля играят парламентите на различните държави, както ви е добре известно. Чрез своята основна функция за надзор, парламентите и народните представители държат правителствата отговорни в името на народа, като по този начин се гарантира че политиките и действията на правителствата са не само ефективни, но и са измерими с потребностите на обществото. Посредством контролната си функция, парламентите и в частност народните представители осигурят наблюдение и оценка на изпълнителната власт и служат като мост между правителството и гражданите чрез участие в национален диалог по различни обществено важни въпроси. За мое огромно съжаление, забелязвам, че все по-често парламентите спират да изпълняват контролната си функция, а по-скоро действат като, като пиар организации и говорители на правителствата. Според мен, две са основните причини това да се случва. На първо място, все по-често политическите партии, излъчващи правителствата, се опитват да държат пълно мнозинство в парламентите. И на второ, обикновено партийната дисциплина надделява над интересите и желанията на по-голямата част от избирателите. Тези два феномена са видимата болест на днешната демократична система. Давам два конкретни примера. Един от моята родина България и един тук от Европейския парламент. В момента в България моята политическа партия участва в управлението, но само единствено предоставяйки подкрепя в формирането на мнозинството в парламента без а, да желая и да взема министерски кресла. В тази позиция ние успяваме да контролираме управляващата коалиция, давайки и, отделяйки, и оттегляйки парламентарна подкрепа, като по този начин защитаваме интересите на нашите избиратели. Но там, където управляващите имат много мнозинства, интересите и нуждите на отделните граждани често биват оставени на заден план заради интересите на управляващото мнозинство. Случвало се да има такива ам, гласувания в Европейския парламент, където говорим не само за интересите на гражданите, но и за интересите на държавите членки на Европейския съюз. Както отлично знаете, Европейската комисия, която представлява формалното правителство на Европейския съюз, ако мога да използвам тази терминология, изготвя и предлага законодателни предложения. Огромната част от тези предложения биват приемани не само защото са много добри, а защото комисията се радва на пълно мнозинство в Европейския парламент в лицето на центристските левици и десница. И те прекарват всички предложения, които смятат за нужно да бъдат прекарани под формата на тяхното коалиционно управление. В момента се сещам за един единствен случай, в който парламентът отхвърли категорично предложение на, на комисията. Това беше случая с споразумението АКТА, когато имаше силно мобилизиране на гражданите на държавите членки на Европейския съюз, което застави европейските представители да се съобразят с волята на своите избиратели и да отхвърлят предложението на комисията. Като изключим хегемонията на център дясното и център лявото в приемането на европейското законодателство, със своята разнородност от политически партии, националности и представители на различни граждански интереси, Европейският парламент представлява истински форум за обмяна на идеи, за дебати и може да бъде образец и за националните парламенти. Разбира се, нашето желание като представители на европейските консерватори и реформисти е това да се случва в рамките на принципа на субсидиарността, т.е. да се прави законодателство и дебат само там, където няма национално законодателство. Не над не законодателство, а в страни от него. В ролица на докладчик и докладчик сянка по различни досиета получавам безбройни запитвания срещи от организации, които искат да изложат своите позиции и интереси от държави, членки на целия Европейски съюз, не само от моята държава. Бидейки на избираема позиция, ние сме задължени да изслушваме тези различни гледни точки, за да вземем отговорната позиция, преценена през нашите вътрешни убеждения и отговаряща интересите на нашите държави и на нашите избиратели. Именно това е връзката на представителят между гражданите и изпълнителната власт. През последните няколко години виждаме как въпросът с външния миграционен натиск над Европейския съюз се наложи всекидневният политически дневен ред на всички европейски държави, включително нашите партньори във ваше лице, през чието територии преминават стотици хиляди мигранти. Достатъчно е да се даде примерът с Република Македония. Правя оговорката за нашите гръцки колеги, че използвам определението Република Македония, тъй като така е призната братската нам държава от моето, държава от моето правителство и това е нашето определение. А, и примерът с Република Македония е показателен. Малка държава, не член на Европейския съюз, понесе огромна тежест и огромна трудност от, в времената на, на мигрантската криза. За мое огромно съжаление, в основата на текущия дебат се осъжда не толкова премахването на причините, потикващи хората към предприемането на опасния преход от техните държави на происход към Европа, колкото справянето с последствията от военните конфликти, бедността, нарушаването на човешките права, т.е. справянето с проблема с миграцията в дългосрочен план – Текущите дебати се концентрират върху предоставянето на човешки жертви през подпомагане на преминаването на бежанците или мигрантите през Средиземно море и чрез прекарване на законодателство, което да гарантира спазването на вече съществуващи политики, като тези, които са залегнали в Дъблинското споразумение за регистрация на лицата в първа страна, в която са влезли или чрез новия механизъм, който комисията се опитва да наложи за преразпределение на лицата, намиращи се на територията на Гърция и Италия – и тук правя малкото отклонение, за да, за да споделя отношението си към Дъблинското споразумение. Подписано през 90-те години на миналия век, то има отношение към съвсем други условия, съвсем друг брой на миграцията, съвсем други обществено-политически събития, като а, все още политическите беженци от бившия комунистически блок и така нататък. То не е предвидено да се справя с стотици хиляди хора, стоящи на границата на Гърция, на Македония, на България – които няма как да бъдат регистрирани по силата на дъблинските споразумения и да останат на териториите на тези държави. Италия забрави. Поради фактът, че защитата на националните граници е изключително право на всяка държава членка и огромният натиск на беженския поток през последните години показва, че централизираните решения не винаги работят и националните парламенти трябва да имат по-голяма роля и глас при вземането на решенията в тази област, тъй като най-добре е националният парламент на Република Гърция знае каква е ситуацията в държавата и знае какви са желанията на, на, на гръцките граждани, които носят последиците от мигрантската криза. В момента при процеса на взимане на решение и създаването на политики в тази сфера, общественото мнение и обществен интерес оставят страни от дебатите и не се вземат достатъчно под внимание. Особено важно е да се отбележи, че миграционната политика се превърна в разделителна линия между северо- и централноевропейските държави, източноевропейските държави и държавите, които са далеч от границата и които гледат по много по-различен начин на мигрантския въпрос. Неработещите предложения на комисията, прияти от парламента и съвета, останаха само на хартия, защото стана ясно, че предложените краткосрочни решения не са неумислени, но и по-лошо застрашат интересите, сигурността на много от обществата и на много от държавите членки и на много от държавите, които кандидатстват за членство. Подкрепям напълно някои от политическите инструменти, които целят засилване на контрола и управлението на външните граници, ограничаването на миграционния поток чрез споразуменията за реадмисия със страните на происход, както и инвестициите в развитието на трети страни, за да се подобри качеството на живот и да се отстранят първопричините за незаконната и нелегалната миграция. Тъй като това е единственото решение на мигрантския въпрос – да бъде отстранена причината за миграцията. Другото е борба с последиците, която няма как да се случи, ако просто продължим да приемаме всички нелегални мигранти или бежанци от територията на Близкия изток, Северна Африка, Централна Африка, Афганистан, Ирак и така нататък. Уважаеми колеги, много от вашите държави се оказаха на фронтовата линия на беженския поток и понеска последствията от неразумната политика на някои от европейските лидери. В частност, хора като канцлера Меркел, хора като президента на Франция, които направиха неразумни изказвания, с които създадаха проблеми и главоболия. Имайки предвид тежкото економическо положение в нашите държави, ограничен институционен капацитет, както и по-слабото развитие на системите за социална защита, изцяло подкрепям предоставянето на техническа, хуманитарна, финансова помощ на Европейския съюз. Но това все пак са краткосрочни решения на момент на криза и трябва да бъдат разработени подходи, които да гарантират трайни и дългосрочни решения. Смятам, че междупарламентарните дискусии представляват добра възможност за напредък в тази област на обмен на идеи и на опит. Както вече споменах, аз и моята политическа група Европейски консерватори и реформисти не подкрепяме изцяло насоките за развитие на миграционната политика и политиката на убежище на Европейския съюз, част от които бяха одобрени от Европейския парламент. Ще ви изложа някои от вижданията на моята политическа група, които може би представляват интерес за вас. Центърът на миграционната политика за нас е гарантиране на общественото доверие, осигуряване на вътрешната сигурност и намаляване на потока на нелегалните мигранти към, към границите на Европейския съюз. За целта трябва да се постави контрол, акцент върху контрола на границите, връщане на легално пребиваващите лица, сключване, но изпълняване на споразумения за реадмисия и не на последно място увеличаване на стабилността и оказване на помощ за бежанците от райони на конфликти, за хора, които бягат от война. Виждаме обаче, че това не се случва. Европейският съюз помага откъслечно и непоследователно в случаи, които според международните конвенции не са бежански. С действията си някои от лидерите на Европейския съюз, вместо да внасят спокойствие и сигурност, всъщност създават повече объркване и всъщност създават повече затруднения с неразумни политики. И тук от предишният разговор обърна внимание на въпроса на колегата Шиник, Шиник мисля, представител на, на парламента на Косово. Въпрес, въпросът беше за, за Турция и, и нейната политика. По отношение на Турция ние имаме много въпроси. Като непрекъснатото а, неразумно поведение на нейния лидер. Като това, че миграционният поток се използва от Република Турция, казвам го грубо, но истинско, за изнудване на Европейския съюз. Като това, че споразуменията за реадмисия не се изпълняват. Като това, че а, виждаме нежелание за изпълнение на поетите задължения от страна на турското правителство, а желание за изпълнение на други поети задължения от страна на Европейския съюз. Аз лично съм много скептичен в желанието на турския държавен връх да прилага наистина споразуменията, които подписва. Просто се търси, според мен, отлагане във времето и миграционният поток се използва за политически инструменти и за решаване на вътрешно политически въпроси на Република Турция и на външно политически въпроси на Република Турция. Благодаря ви за вниманието. Очаквам вашите въпроси. Предполагам, че ще има. Здравейте, господин Георгиев. Добре дошъл. Е, благодаря. Благодаря means thank you in Bulgarian. Благодаря, казва на български председателят. Благодаря господин Джамбаски, че сте тук днес сред нас, за да обсъдим тази тема, която е изключително важна за Европейския съюз и Европейския парламент. Между другото, преди две седмици беше организирана друга конференция между политическите групи в парламента за а, разширяването и тогава чухме различни аспекти, за различни аспекти на парламентарната дейност и възможността да се съберат различните заинтересовани страни за изграждане на консенсус по важни въпроси, като например процеса на а, разширяване на Европейския съюз. И а, ще се радваме да чуем повече в този контекст а, днес. А, по време на нашето събитие. И наистина в този контекст много благодарим на вас, господин Джамбаски, за интересното представяне. И сега канвам а, за въпроси и отворен дебат. На първо място нашите гости от Турция. Заповядайте. Уважаеми господин председател, дами и господа, господин Джамбаски. На първо място бяха направени някои несправедливи коментари във връзка с нашия президент и премьер. Говорим за ситуация в Турция, където имаме 3 милиона души, които ние домакинстваме, харчим милиарди за тях. Също така, Турция прави нужното, за да отчете обстоятелствата и когато разгледате е, това, което Европа предоставя на своите бежанци, е, нищо не е в сравнение с това, което прави Турция. Също така, хилядите, които са е, по островите на Бяло море, хората, които са отишли от Турция към островите на Бяло море. Това не е въпрос между Турция и Гърция само. Това е свързано с много други глобални въпроси, но ние сме поставени в ситуация, в която трябва да се справим с тези проблеми на целия свят, глобални проблеми, ние лично и местно и смятам, че заслужаваме някаква похвала и все пак някаква подкрепа. Смятам, че не беше справедливо това, което чухме не е нужно. Искам да преканя всички вас, искам да ви поканя да дойдете и да видите какво се случва в Турция, какво е положението в нашите бежански лагери и вие сами да видите стандартите, които спазваме, условията, които съществуват и смятам, че ще, ще сте доста изненадани. Затова елате и вижте. Председателят говори без микрофон. Да, разбира се, имате право на отговор, но а, виждам, че се разгорещява дебата. Господин Джамбаски, заповядайте. Имате възможност за отговор. Надявам се да не сте се засегнал лично политическа оценка, защото това са политически оценки. Съжалявам, ако е така. Но аз също бих ви поканил на българо-турската граница, за да видите от наша страна а, как групите от мигранти се насочват с автобуси и камиони, спират до зелената граница до браздата и без да бъдат препятствани от турските полицейски гранични власти се насочват да влезат на наша територия. Между Република България и Република Турция има подписано споразумение за реадмисия, различно от споразумението между Европейския съюз и Република Турция. И той е в сила. Към днешна дата имаме 200 отказа за реадмисия на лица, които са преминали нелегално държавната граница между Република Турция и Република България. Това ни притеснява и тази видимо неизпълняване на тези задължения за нас е огромен проблем. А иначе заповядайте вие на нашата граница, за да видите каква е ситуацията. Благодаря ви. Председател отново говори без микрофон. А сега заместник председателя на бившата Югославска, ико, Югославска република Македония а, има думата. Ние можем да продължим по този начин. Can I match your needs? që do të thotë nga komuniteti shqiptar. No translation, not yet. Well, can you continue? Can you continue now? Фалимдерит, кретар. Благодарим много, господин председател. Аз съм заместник от Демократичния съюз по интеграция и съм част от албанската общност, която живее в Република Македония. Искрено бих искал да мога да проявя откровеност по тази тема, без да демагогстваме, защото и вчера, и днес чухме много обсъждания, чухме добри думи и в тази зала доста политика се усеща. Казвам го, защото е така и беше подчертано и от преждеговорившите, че Балканските държави са транзитен маршрут за бежанците. Преминават те от там, от Африка, от Близкия изток и така нататък. Моят предшественик който беше от България, почерта, че а, защитава пазенето на границите и стандартите за бежанците. Въпреки това, смятам, че беше малко противоречив в неговото изказване защото смятам, че всеки един от нас трябва да гледа себе си, своето семейство, своята държава, какво те са направили за бежанците преди да критикуват другите. Казвам го това, защото самият аз съм приютявал през 94-та бежанци от Босна в моя дом от Прашево, Бояновско, приютих ги в моя дом, в моето село, където живеех – и така нататък. Но това, което вие казвате, че трябва да пазим границите, да, трябва да ги пазим, но в каква степен? За да се убиват бежанци на границата ли? Тъй като тук имаме предвид и проблемите, пред които сме изправени на Балканите Виждате директно на лицето на всеки беженец какви са проблемите, но все пак няма как всички те данни да им се изпишат на челото. Трябва да направим а, нужните проверки и а, да видим за какво става въпрос. Дали бягат от война, дали са економически причини, дали са някакви други причини. Но още веднъж искам да кажа, че би било добре да имаме представители тук от държави, които приютяват бежанци, а именно Германия, Швеция. Щеше да е добре. Хубаво, е, че Гърция е тук, тъй като Гърция направи огромен принос в това отношение. Според мен не може да се критикува Турция тъй като приноса на Турция до момента, както и Германия, много малко други могат да се мерят с Турция и с Германия в това отношение. Може би не сте съгласни с мен, но аз оставам с впечатлението, че можете да прочетете между линията и знаете, че ние държавите на Балканите макар да политиканстваме на основата на бежанците, все пак изграждаме последователни действия в това отношение. Смятам, че всеки един от нас трябва да си зададе въпроса какво прави за бежанците, какво прави Македония, какво прави България, какво прави Черна гора. Всички е, всяка една държава, колко е подготвен да приеме тези бежанци. И след като вече имаме такъв един про е, отговор, ще си дадем сметка, че не сме направили колкото сме могли да направим. И накрая искам да кажа, че никога не е лесно да приемем, да подсуним бежанци, защото все пак трябва да отговаряме на някакви стандарти разглеждайки нашите граждански стандарти за нас, нашето ниво, нашият житейски стандарт, трудно можем да предоставим нещо по-добро на бежанците. Но все пак в момента нашата политика не е човешка. Казвам го, защото има хора, които искат да се възползват от трудната ситуация на бежанците, а не да ги подкрепи, тъй като те търсят подслон, търсят убежище. Това, което казвам, е, че е, всички бихме се радвали да няма война, да няма конфликти, да няма проблеми в е, Близкия изток, но това е реалността в момента. И ние, като страни, държави, които пряко или косвено са намесени в темата с бежанците, има какво да направим повече в тази посока. И накрая бих казал, че вашето изявление беше съвсем точно и поне съм съгласен в тази част, че парламентите на нашите балкански държави, не можем да контролираме своите правителства. Не трябва да подкрепяме така, защото това е което трябва да гарантира Конституцията. Нашите политици трябва да обсъждат тези проблеми. Благодаря много казва председателят. Господин Рафис Лити, господин председател. А сега думата има господин Алиоская от Турския парламент. I'm sorry, I'm sorry. From Turkish parliament. Извинявайте. От господин Ората Паслан, отново от а, Турския парламент. Благодаря много, господин председател. Действително, от два дни разглеждаме този въпрос от всички страни и подробно. Стигаме до няколко конкретни заключения, което е добре. Доволни сме, че все пак сме събрани всички на едно място и можем да обсъждаме този въпрос. Националните парламенти трябва да играят важна роля за изграждането на политиката, но трябва да има и политическа воля. Политическа воля на ниво правителства, разбира се. И така, трябва ни политическа воля, след това дейността на парламентите и съответно предприемане на конкретни стъпки. Всичко това е необходимо, за да има ефективна, силна, а, надежна политика, която да ни помогне да се справим с а, проблемите пред нас. Това ще ни помогне да се справим и на местно, и на международно равнище. Но има редица политически тенденции на хоризонта, които, някои от които а, действително се стремят към по-човешки подход в тази хуманитарна криза, но а, има и други, които работят в а, обратната посока. Преди всичко обаче смятам, че ако разполагаме с нужната политическа воля, бихме могли да сме по-ефективни и да се справим с тези въпроси по практичен, по-ефикасен начин. И а, така, господин Джамбаски от България. Вие сте в Европейския парламент. Важно е да разгледаме засегнатите от господин Джамбаски а, въпроси и всичко е, това да поставим под въпрос, защото критиката към турската политика не допринася по какъвто и да било начин за конструктивния подход към съществуващите е, проблеми. Също така някои от е, много от обвиненията, които бяха направени, не са истина. Турция играе изключително ефективна роля в справянето с а, е, незаконната миграция на границата между Турция и Гърция. И по тази причина смятам, че е нерезонен приятия подход. Не можем да наричаме турската политика по какъвто и да било начин шантаж. Това е, е напълно неправилно. Такъв един коментар е изключително не на място. С е, възможностите и управленските умения, с които разполагаме. Сме се справили ситуацията по един доста ефективен начин. Нека да не забравяме, че в голяма степен става въпрос за едностранно изпълнение на различните е, разпоредби на споразумението, което е, беше прието. Смятам, че тези е, въпроси трябва да се разгледат много внимателно и е, да не. Е, прибягваме към сериозни обвинения. И така, още веднъж смятам, че нещо, което трябва да се разгледа от европейска страна, е а, приноса на индивидуалните европейски държави членки. Тук а, изключително внимателно трябва да подходим да видим какво са направили различните държави членки, какво имат готовност да направят, какво смятат да направят и е, евентуално някаква оценка и евентуално критика може да се направи. Не смятам, че обаче е, трябва да се гледа към Турция с тази критична с този критичен подход. Тук, където се намираме, по-скоро Европа трябва да се гледа с критичен поглед. Също така искам да кажа, че този конкретен подход на господин Джамбаски а, не е градивен, не е конструктивен, а пък ние търсим конструктивни и градивни начини за справяне с проблема, а не деструктивни. Благодаря. Благодаря много, казва председателят. Следващия оратор. Някой друг? Е, окей, okay. No answer. Okay. More quiet. Okay. Thank you. Maybe a good solution. Uh, well, uh, dear colleagues. И така, уважаеми колеги, наближаваме края на двудневната ни конференция. Окончателният панел е свързан с заздравяване на междупарламентарното сътрудничество на компетентните органи. С радост приветствам госпожа Ана Гомеш от Комитета за външни работи, Комисията по външни работи на парламента от Португалия от 2004 е депутат като мен. Много опит има тя. Надявам се, Моя добър приятел от Словакия, бившия министър на външните работи от Словакия, господин Кукан. Той ще председателства тази сесия. Благодаря на всички гости за добрите плодотворни дебати. Благодаря ви много, господин министър. Е, здравейте всички, добър ден госпожи и господа. За мен е удово... чест и, удово... и удоволствие да заема място на господин Чернецки. Толкова по-голяма е радостта ми, защото без бавене имам удоволствието да дам думата на уважаемата ни колежка, госпожа Ана Гомеш, която ще говори за междупарламентарното сътрудничество и регионалното сътрудничество между компетентните органи. Ана, заповяда, имаш думата. Благодаря. Благодаря, Лордеч. Радвам се, че мога да бъда тук сред вас, заедно с колеги от различните национални парламенти ще ми се да можех да участвам по-активно в а, тази конференция. Не само аз и повече колеги, не само от Европейския, но и от националните парламенти, защото това е начинът да обсъждаме въпросите, да търсим решения и да постигаме съгласие. Съгласие за това как да действаме заедно. Защото според мен парламента играе много важна роля, когато сме изправени пред подобни предизвикателства. Няма смисъл да казвам и е, може би ще се стреснете да чуете в моето изказване, че аз съм човек доста независим и това е моето преимущество. Не идвам от дипломатическа кариера, не съм свикнала да мълча дълго. За това и съм дошла в парламента да си кажа мнението, което и правя. И в това отношение аз смятам, че наистина имаме свои отговорности не само да приемем всичко, което ни се опитва да ни предложат, както нашите правителства, но и да отстояваме ам, задачата, която, заради която сме избрани да поставяме под съмнение решението на нашите правителства. Дали а, те проповядват и изповядват принципите заложени в нашите национални конституции, в Европейския договор, Европейския договор, но и по отношение на всички, с които контактува Европейския съюз. И тук мисля, че има какво да се желае. За това се нуждаем от промяна, нуждаем се от повече взаимодействие. Защото трябва да работим заедно. Има неща, които националните парламенти, особено в държавите на фронтовата, на предната линия, на поемане, на приемане на беженци, тези хора са наясно с затрудненията, а ние в Брюксел не винаги ги разбираме. Имаме възможност да пътуваме и се възползвахме от тая възможност. Бях в Ливан, в Гърция, преди войната в Сирия и, след, и преди войната и след войната в Либия, в Гърция, в Турция. Била съм навсякъде и разбира се, аз не съм единствената. Пътували сме с много парламенти от Европейския съюз. А, Работил съм в подкомитета за сигурност и отбрана и навсякъде. Винаги съм се опитвала да свържа човешките права и проблемите на сигурността и безопасността. Така че аз проявявам голяма чувствителност по въпроса за безсигурността но аз не мисля, че беженците и мигрантите са заплаха за нашата сигурност и безопасност. Изобщо. Не, що се отнася до тероризма, защото много често ние казваме, че е, нашите правителства говорят за чуждестранни бойци, но в много случаи тези чуждестранни бойци са европейски граждани, наши са граждани. И причината за това тяхно поведение, особено сред младите хора, е националната политика. И аз не съм съгласна да стигматизираме бежанците и а, мигрантите за това, че привнасят тероризъм. Да, терористи има навсякъде, но най-лесно е да клеймиш а, а, невинните хора, без да се бориш с тези, които действат в Европейския съюз. И това за мен не е кра... криза на бежанците изобщо. Това е наша европейска криза заради нашата неспособност да се справим с източниците на проблема и не успяваме да живеем съответствията от нашата, нашите ценности. И това е част от глобализацията. Тя има своите плюсове, но и своите минуси хората искат да, се, да пътуват, да се движат. Всеки иска да води по-добър живот. И ако това не става у дома, тръгваш на другаде. Това е историята на Европа, на моята родина, Португалия. Е, десети, столетия наред Португалия е износител, така да се каже, на хора. И е, сега заради глупавата политика на ограничения отново изнасяме, така да се каже, добре подготвени кадърни а, наши сънародници. От друга страна обаче ние имаме известен успех, защото навсякъде по света има място за сигурност и за а, успеха. Е, питаме се защо хората идват при нас. Не да вървят в а, Саудитска Арабия. Естествено, търсят страни, които им дават, под, предлагат по-добър живот. Но едновременно с това Европа се оказва твърде тясна, твърде малко Европа, защото очевидно не успяваме да се справяме с причината. Ето и господин Джамбаски говори по този въпрос. Всички говорят за корените на тези проблеми. Е, политика, външна политика, политика на сигурност, която да е, осъществява превентивно действие. Но явно никой не иска да прави подобно нещо. Но ми се ще Европа да проявяваше по-голяма активност в предотвратяване на е, конфликта в Сирия Разбира се, ние трябва да поемем своята отговорност, тъй като аз докладвах в а, е, Либия. И зная какви са причините. Не интервенция в Либия, но по-скоро това, което се случи или не се случи след това. Да, Либия не е страна износител на хора, така да се каже, но тя е сериозна транзитна страна. Аз не мисля, че начина по който Европа чрез а, изнасяне, аутсорсване на проблема ще реши. Да сте били в Турция, да сте е, видели какво се прави там, да се търси решение чрез така наречената сделка с Турция, да дил, защото няма голямо споразумение. Говорим за страни, които произвеждат е, е, бежанци и мигранти. Помислете за режимите в Етиопия и Еритрея е, режима в Етиопия е ужасно репресивен и регресивен. Да не говорим за Судан и за други страна. Какво да кажем за Нигерия, например. И заплахата от Боко Харам и така нататък и така нататък. Така че ние сме е, е, жертви на тези явления. Има твърде малко Европа, която да се справи с тези проблеми. Аз мятам, че процеса от лавалета, от хартум и така нататък в крайна сметка не решават въпроса. Те само засилват е, е, лошите моменти, защото ние трябва да видим къде страните, режимите полагат сериозни усилия насилие, там да използваме ресурсите на третите страни или просто да ги пренасочваме, защото с това ние поемаме огромна отговорност, защото известно, че част от средствата, които се предоставят на някои от тези режими, се пренасочват за пране на пари, а не за благото на хората. Така че по-добрата отчетност също е наша задача. Според мен, трябва да приемем, че Европе, Европа се нуждае от приток на хора. Не цяла Европа, защото не просто цяла Европа, която се нуждае от обновление по отношение на демографията, но според мен е изключително, че при всички мерки, за които говорим, нищо не се е, говори за безопасен и а, легален начин хората, които искат да дойдат в Европа като мигранти, като бежанци, да го сторят, а не да попадат в ръцете на каналджиите. Защото ние работим за каналджиите всъщност. Защото е, чух тук, що в комитета, комисията по граждански права Либе от комисията казаха, че сме успели да разкъсаме пръстена на каналджиите заради споразумението с Турция. Нищо подобно. Те тръгват сега през Албания или дори през Египет. И за това толкова хора губят живота си в Средиземноморието. Няма какво да говорим за успешна сделка Европейски съюз Турция, след като виждаме какво става на други места. Предвид казаното, мисля, че нашата роля на парламентаристи е изключително важна. Да покажем всички тези срабости, слабости и провала ни в работата с беженците и мигрантите. Мисля, че наистина ние можем да мислим за преразглеждане на регламента Дъблин, и съм убедена, че трябва да развием общата система за мигра... Е, убежище и миграция, защото системата беше нереално устаряла, но едновременно с това трябва да проявим солидарност и да искаме солидарност към онези, които искат да се присъединят към нас. И за това е, ще бъда много критична към европейските органи, начиная с комисията като пазителка на договорите, е, която веднага започва да говори за санкции за Португалия или Гърция, е, които не приемали необходимия брой бежанци. И след това, когато няколко вишеградските страни, е, начало с Австрия, нарушиха Шенгенското споразумение, което е най-голямото достояние на Европа, е, макар и не, е, незавършен процес. И те го правят и нищо не се случва. Смаяна съм защото в първия момент, в който Унгария а, за, а, отхвърли нещо, което е решено на Европейския съюз, не последва нищо кой да се чуди, че след това вишеградските страни, ръководени от Австрия и може би манипулирани, не го изключвам, се си мисля за Германия, защото знаете много добре, че потоците миналото лято тръгнаха към натам, където очакваха отворени врати. Страни като Германия и Швеция, прочем държави, които наистина направиха много, приемайки тези хора и мога само да а, а, поздравя тези, които го сториха и изведнъж обърнаха положе, позицията и това, което става с вишеградските страни, които изграждат огради и други държави, като бившата Югославска република Македония, е, те също не помагат. Извинявайте, че го казвам, но всичко това е, е признак за нашия провал. Ние не изпълняваме задълженията си, не изпъл... из... Е, международните споразумения. Припомням, че конвенцията за бежанците е създадена след Втората световна война заради европейските бежанци, специално от Унгария, но не само. Така че ние работим против собствените си ценности, хуманност и човечност. И аз съм разбира се за защита на външните ни граници, но това не може да стане е, да, знам е, бреговата охрана и това е и едно и друго, но това не може да бъде за сметка на човешките права и правата на най-уязвимите и беженците. И аз е, казах, бях в Гърция, в Идомени и има сту... хиляди идомени, е, места като идомени. Е, те жи... живеят в ужасни условия в складови помещения. Това е, е наистина бедствие и всичко това е резултат от нарушаването на Шенгенското споразумение от страни, които не бяха готови да се справят. И наистина ние трябва да си припомним обещанието да помогнем на Гърция, защото дори релокацията не става както трябва. Говоря го, защото аз работя пряко с колеги, специално за 400 души от идомени, които трябва да дойдат в моята родина Португалия. За три месеца нищо не се направи. И прощавайте, но аз мисля, че нашата роля като парламентаристи е по-важна от всякога. Не трябва да се хващаме на изкривените картини, които ни се представят, трябва да е, поддържаме по-добри контакти, да обменяме информация, да ходим на място и да работим. И а, аз а, е, вярвам в ценностите и принципите на Европейския съюз. Вярвам, нека да покажем че дали това е общност на ценности или просто клуб на богати, където аз не се чувствам от дома си. За, е, защото няма огради и крепостни стени, които да спрат хората, ако са поели по пътя си. Благодаря. Благодаря, госпожо Гомеш, за направеното изказване. Сега откривам дискусията. Имате възможност да правите изказвания, коментари, да поставяте въпроси. Господин Ярков. Съвсем една кратка бележка под линия. Първо, госпожо Гомес, няма такава държава като Фарум. Никъде не съществува. Казва се Македония. Аз съм на 37 години. Имам право да се самоидентифицирам. Ето това са моите колеги тук, господин Билич, господин Лити. Те също искат от, идват от Македония. Ние сме македонци. Няма държава, която се казва Файрум. Ако искате да способствате за човешките права, да ги защитавате, за е, правото за самоизразяване, е, самоидентифициране, самоопределяне, моля ви, уважавайте нашето право да се самоопределим, моето, на моето а, е, семейство. Няма да ви заболи, ако кажете Македония. Аз съм македонец, така че моля ви, говорете за моята държава като за Македония. Благодаря, господин Янич. Ма думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми участници в дискусията, уважаеми депутати. Искам да взема отношение към първата част на изложението на госпожа Гомес. Аз съм в опозицията на парламента на Черна гора и съм член на Комисията по права по правата на човека и свободите, искам да взема отношение към първата част от изложението на госпожа Ана Гомес. Тя говореше за предизвикателство пред сигурността. Ние чухме, че бежанците не са пряка заплаха. Тук мога да се съглася. Чухме, че чуждестранни бойци са всъщност ваши граждани, които отиват там и след това се връщат и вие смятате, че те са първоначалната, основната заплаха. Тук съм съгласен. В моята страна се предлагат промени в наказателния кодекс, които са в този смисъл. В нашите в нашия наказателен закон е уредено следното. Ако такива лица се връщат след това, за тях се предвижда наказание лишаване от свобода. Въпреки това, аз не мога да изключа опасността от тероризъм. Ние малко говорихме по този въпрос но бежанците не се нуждаят от е, много, за да изпаднат в е, пълно отчаяние и да потърсят решение в терора. Просто е, наистина твърде малко е нужно за да се стигне до там, че невинните жертви да понасят товара. Нито една страна в Европа не може да си позволи подобно нещо. Нито една страна в Европа не желая да преживее такава катастрофа, обаче тя не може да се изключи, защото сред тези милиони бежанци не долазе у наше държаве из е, неки... Трябва да приемем, че има хора, които идват в нашите страни, И това са хора с деструктивно мислене. Мнозинството идва тук по мирни причини, обаче не може да се изключи да има и някои изключения. По тази причина е необходимо да работим в тясно сътрудничество. Имам предвид държавите членки на Европейския съюз помежду си, но също и с нас държавите, които желаят да се присъединят към Европейския съюз. Трябва да обменяме данни, трябва да работим в тясно взаимодействие между парламентите, комисиите, също така и другите парламентарни органи и държавни институции. Имам предвид полиция, разузнаване и така нататък. Защото не е възможно ние да закъснеем толкова много и да започнем да говорим за проблема едва след като се е случил. ако нещо неприятно се случи, то тогава всякакви усилия са излишни след това. Не е добре тези събития да се повтарят. Обаче не можем да стигматизираме всички бежанци като терористи. Това само утежнява ситуацията за нас и за тях. Защото при това положение ще трябва да оправдаваме неща, които не могат да бъдат оправдани. Аз мисля, че всички трябва да отворим очите си и институциите трябва да си сътрудничат по този начин ние ще избегнем най-лошото. И още нещо, на което искам да се спра. Имам един съвсем обикновен въпрос. Какво прави Европейския съюз в отделните държави е, Сирия, Афганистан, Ирак, откъдето идват най-много бежанци? защото за да се излекува дадено заболяване, трябва първо да се потърсят причините за него. Най-обикновената причина може би е заложена е, в е, държавите по происход на бежанците. Ние на Балканите, поне е, тези, които идваме от Западните Балкани, имаме подобен опит с войни и кризи. Черна гора прие бежанци веднъж, които представляваха 20% от общото население на страната. И сега възниква въпроса, има ли в Европейския съюз механизъм за вземане на мерки в отделните държави по происход на бежанците. Така че, поне до някъде да се подобри положението на място, така че тези хора да останат по домовете си и да не тръгват по този път, по тези маршрути, за които дискутираме днес. Голяма част от тях е, завършват трагично този път. Благодаря. Благодаря, господин Миранич. Следващия оратор в моя списък е госпожа Каракоста от Гръцкия парламент. Благодаря. По време на днешната конференция всъщност няма да е толкова добре е, да се е, засяга тази тема във връзка с е, Файром, но проявявам разбиране към това. Е, да, е, аз проявявам разбиране към тези хора, които държат на името, но аз съм малко по-възрастна от вас, спомням си за Югославия, така че е, сега ще трябва да се придържаме към новите дадености и официалната версия в момента е Файром. Може би ще трябва да проверем други конференции, които да са посветени специално на тази тема. Защо? Е, днес имаме конференция, на която се опитваме да работим заедно по една тема и е, всъщност е, става дума за това, което ни обединява, а не което ни разединява. И още нещо искам да кажа във връзка с колегата от Черна гора ставаше дума за тероризъм и бежанци. Аз мисля, че не трябва да се смесват двете неща. Не мисля, че сега е, ще трябва да се концентрираме върху хора, които се опитват да се възползват от тази ситуация и е, това да се е, отнася към всички бежанци. Не бива да се забравя, че именно страните от бивша Югославия, Гърция прие много, знаят, че Гърция прие много бежанци след разпадането на бивша Югославия и също така много бежанци, економически бежанци от Албания, България, от бившите социалистически страни. Е, тези е, движения на населението, било то е, бежен, економически бежанци или бежанци от война. Да, госпожа Гомес много добре представи нещата тук и така би трябвало да ги разглеждаме, защото ние сме свидетели на това, че възникнаха нови страни, ако мога така да се изразят поради явлението бежанци. Например, в Южна Африка се намират много испанци, португалци, гърци, живеят в Канада, Америка, не само в Европа. Всички ние, смятам, сме хора, идваме от различни страни, е, някои остават в родните си страни, други ги напускат. Това са движения на населението и по този начин ще трябва да се справяме с тези теми. Разбира се, не бива да създаваме войни в тези страни. В момента там има война и не бива да се е, използва богатството на държави от е, други хора. Е, Значи хора, които идват тук, присвояват се известно богатство, връщат се. Затова говорим за економически бежанци. Ние трябва да говорим за Европа на а, солидарността, на а, ценностите, на а, върховенството на закона. Върху това трябва да се концентрираме. Благодаря. You, yes, Благодаря. Благодарам, почитувам председавач. Почитувани присутни благодаря ви, господин Господин председател, аз съм от парламента на Македония. Нека и аз да се обърна към а, събралите се а, тук колеги и да говоря за дебата, който проведохме последните два дни. Плодотворни дискусии имахме, много а, важни факти бяха засегнати Обсъдихме мигрантите, техния път. Нека сега се спра на казаното от нашата южна съседка Гърция преди малко, представителката от там. Ние сме Република Македония това е нашето законно име, нашето законно право, нашето човешко право, което ни позволява да се наричаме Република Македония. Това сме ние. Никой не може да го успорва. Вместо да а, обсъждаме политически въпроси, нека ги оставим за друго място. Нека днес обсъдим темите, които сме предначертали, е, темите, заради които дойдохме тук, за да ги обсъждаме, а именно миграционната е, криза, в които се отразиха на Македония, макар тя да не е европейски член, като е, държава с е, своето геостратегическо значение, през е, което през а, държава, през която минават а, толкова бежанци, преминават през Македония, идвайки от една държава членка, отивайки в друга държава членка. Мисля, че Македония изигра много важна роля за Европейския съюз, макар да беше споменато, че затваряме е, границите, ние не ги затворихме сами. Това беше в съответствие с правилата, наложени от държавите членки на Европейския съюз и нашите северни съседи, които блокираха маршрута на бежанците и а, за нас стана невъзможно да а, останем отворени, да ги приемаме, а, щом те не могат да преминат нататък. Ние сме малка държава. Капацитетът, с който разполагаме, за а, да приемем мигранти не е голям. Нужни са ни финансови ресурси за това. А, ние не разполагаме с такива за да, достатъчно, за да се справим с този проблем. А, смятам, че до момента Македония се справя доста добре с кризата и в известна степен помогнахме на европейските държави да се справят и те. Така че ние сме Република Македония, ние самите сме македонци, това е нашето конституционно право и човешко право и това е името, което ще използваме. Благодаря. Председателят, не виждам други желащи да се изкажат и времето тече. Затова давам думата на госпожа Гомеш да реагира на изказванията. Говори без микрофон, госпожа Гомеш без микрофон се извинява. Искам да се извиня на делегацията от бившата Югославска република Македония. Използвам това съкръщение, използвам това име, което е прието, именно защото не исках това да не исках да става тази дискусия, да се възража този спор да, има Македония, има и е, факта, че тя е бивша Югославска република. Но нямах никакво намерение да ви а, е, оскърбя. Надявам се, че а, е, скоро този въпрос ще се уреди и то по начин, който е в съответствие с човешките права. Исках също така а, да кажа и следвато. Благодаря, госпожо, за това, което току-що казахте. Това е и причината аз да задам вчерашния си въпрос. И вие бяхте наистина откровена. Важно е а, това, което вие казахте. Аз разбирам, че вашата държава е малка, има ограничени ресурси, както много от нашите държави, моята собствена държава също. И разбира се, има много сериозен натиск който трябва да понесем, особено когато става въпрос за съседите, а вие сте точно там на кръстопътя. Но мисля, че беше много важно, което вие казахте, защото тук никога не сме го приемали за даденост. И е важно тези държави членки, кои имат, които имат отговорността, които са се събрали за да е, нарушават Шенгенското споразумение, те да бъдат е, все пак е, подведени, да, да им бъде да, да им се държи сметка. И вие казахте това също. Господин Миланич от делегацията на Черна гора повдигна друг въпрос. Аз съм напълно съгласна с това, което казвате. Не съм наивна. Аз работя именно в тази област, борбата с тероризма. И зная, че разбира се, терористите са опортунисти, те ще използват всяка възможност, но в същото време знам, че хората, които бягат от Сирия, от Ирак, бягат от а, война и тероризъм. Аз съм била в Ирак няколко пъти. Миналата година бях там. Между а, атаката срещу Шарли Ебдо и след това а, в Батаклан. И тези в Ирак ми казваха 6000 души има, язиди, сунити, шиити, те бягат и идват тук а, и те ми казват, те са европейци, те са вашите терористи. И всички в Ирак ми го казваха, аз про, посетих там а, лагери и ми казаха, че имат, ако имат възможност, ще дойдат в Европа. Но нещо, което не беше предоставено преди година е образование. Така че много хора ми казваха, че ще дойдат заради децата си, за да може децата им да бъдат образова... образовани. И така, а, ние сме отговорни също. Част от отговорността е наша, но не е цялата отговорност. Но също така и хуманитарната помощ, как се предоставя а, на нищо не прилича това, че се пренебрегва от толкова време образованието и това е една от основните причини, поради които хората смятат, че трябва да бягат през Турция. Е много от тях, но разбира се с край на цяла Европа. И тук а, няма как хората да кажат, че не са знаели, защото знаят и аз самата казах, че това ще се случи, защото бях там и видях със собствените си очи няколко държави, няколко а, мисии имахме, които бяха в Йордания и на други места. Изключителни към бежанците, щедри. При положение, че много повече от тежестта пада върху тях – и разбира се, че се нуждаят от помощ, но в крайна сметка въпросът за образованието беше много важен и той кара хората да се движат. И не мисля, че това е достатъчно разгледано до момента. И така, без съмнение за мен много от тези хора бягат от терористи и война, така че е безумно да се описват като терористи. А, да, естествено, че сред тях има терористи, но има и сред нас терористи. И това да ги наричаме терористи, и е, това крайно десните в Европа го правят и е, всичко това играе за тях, е в полза на ИДИЛ. Знаем, че те използват паспорти в атаката срещу Батаклан в Париж, именно защото те искаха ние да смятаме, че бежанците са част от пътя за терористите, защото това е от тяхна полза. Това е а, полза за техните задачи. Но ние трябва да сме малко по-интелигентни. Николко колко о, хора превръщаме в екстремисти и е, ги превръщаме в е, врагове на нашето общество, е, като им предоставяме каквато и да била подкрепа и помощ. Говоря за всички те 10 000 непълнолетни, които са изчезнали. Много от тях вероятно страдат и са обект на сексуални на търговия или а, някакъв сорт мъчения или пък а, вземат органите им, за да ги ползват. Как е, колко всъщност могат да се превърнат от тях в турист, терористи в бъдещето. Не работим ли ние срещу собствения си интерес? И така смятам, че е, трябва да не пренебрегваме този проблем, да знаем, че той е навсякъде. Знаете, че европейските правителства, голяма, голям шум вдигнаха за пътническите, данните пътническите данни и се говореше толкова време за, за това, но има и вратичка, вратичка извън на тези разпоредби, а именно частните полети. Какъв е проблема терористите да ги ползват? Но съм съгласна, разбира се, трябва да внимаваме. И именно заради това ни трябва ефективна процедура за преглед, ефективни е, ефективен контрол на външните граници, ефективни партньорства с държавите в съседство, трети държави и така нататък. Опасявам се, че за момента всичко това е пълно с пробивни. Всичко това дори не служи на собствения ни интерес за сигурност, който е толкова важен и според мен. И ще завърша, казвайки, че знам, че тежестта е голяма, товарът е огромен за държавите, които трябваше да се справят с тези сериозни потоци, но те няма да изчезнат. Те, ако не идват един път, ще дойдат по друг и ние трябва да знаем как ще се справим с това. Трябва да имаме интегрирана политика, включително външна политика по разрешаване на конфликти, с а, смислена политика за развитие, но ние трябва да поправим това, което не е наред и това, което не помага да се намалят потоците и което всъщност доведе до още по-големи потоци. Трябва също така и също така настоявам по рано говорих за безопасните и законни пътища. Това е начина да завържим ръцете на трафикантите и каналджиите. но сме толкова а, не прави да не разгледаме този важен подход до сега. Друг един вариант е временна защита, закрила временно убежище. Това беше нещо създадено по време на войната в Югославия и нещо, което можехме да предоставим сега, да предоставим това обежище временно на тези хора, които имаха нужда от него и след това да могат да се върнат там, където, откъдето са дошли. Смятам, че повечето а, от беженците, с които съм а, говорила, а, търсещите обежище, те не напускат своята държава, защото просто така им се иска. Те смятат наистина, че животът им е в, опасност и те наистина искат да се върнат един ден там. И именно а, за това трябва да положим усилия да се интегрират колкото може, докато са при нас, но след това да им помогнем да се върнат обратно и да им помогнем да изградят отново своята държава. И съжалявам, че ще го кажа, но не смятам, че сме стигнали до там. Това е задача, която ще бъде задача и за поколенията напред, дългосрочно и а, все по-важна ще бъде ролята на нашите парламенти да проверяваме какво правят нашите бюрократи, какво правят а, нашите правителства, защото иначе ще стане все по-зле и ще вървим срещу собствения си интерес, според мен. Благодаря много. Благодаря ви за търпението и комуникацията. Благодаря, госпожо Гомеш, с което стигаме до края на днешното събитие. Ще направя няколко бележки, за да а, закрия а, официално. Преди ня... а, последните няколко дни имаше дискусия за ролята на парламентите при настоящата беженска и мигрантска криза с механизмите за солидарност и а, отговорност Имахме възможност да чуем презентации за ролята на парламентите и предоставянето на незабавен отговор при а, управлението на границите и а, предоставянето на обежище. Днес чухме и още за европейските граници, ролята на европейските парламенти при справяне с кризата. Искрено се надявам, че след тази конференция за вас ще има нови идеи и нова мотивация да продължите да работите заедно с Европейския съюз при справянето с едно от най-големите предизвикателства – пред които сме изправени а, е, днес. Твърде голям е проблемът, за да го решим в рамките на днешното събитие, но смятам, че беше полезно да обменим а, е, гледища за това как да се справяме в бъдеще. Благодаря на всички за участието. Беше удоволствие да сте тук не, а, е, сред нас и макар и за кратко, за мен беше удоволствие да бъда председател на днешното. А, пожелавам ви а, безопасен път обратно към дома и смислени и а, успешни дейности във вашия политически живот от тук нататък.